Mes chers collègues, si vous voulez bien prendre place. Premier sujet ce matin est euh, sur euh, Първата тема е фармакобдителност. Предлагам да дадем думата на госпожа Макеван, която ще докладва на тази тема. Благодаря, госпожо председател. Това, което ще направя, е най-напред да дам предварителна информация за колегите, които не са следили досието. То е доста сложно. След което ще се спра на някои конкретни въпроси, които според мен ние трябва да разгледаме. След това ще изслушаме контрадокладчиците и другите членове на комисията за въпроси, които те биха желали да поставят. Първото, което ще кажа, е, че най-напред тази дискусия трябваше да бъде проведена на заседанието в края на ноември. Помолих е, да бъде изместена дискусията днес сутринта, защото ще, защото ще бъда в Ангола преговорите по АКТ. Е, това е част от пакета от три нормативни акта за фармацевтичните средства. Не искаме да отделим този акт или тези два акта от пакета. Всъщност искам дискусията да се проведе, докато съм тук в комисията. Така или иначе е, ще изслушваме кандидатите за комисари през първата седмица на декември, така че може и да хартисам, да не отида в Ангола. Но е, моля колегите да имат предвид, че е, става дума за един и същи пакет за фармацевтичните средства. Фармакобдителността е системата, която следи за безопасността на медицинските препарати, след като те са пуснати в обращение за обществена употреба. Много са изненадващи цифрите на комисията 5% от смъртните случаи в Европейския съюз се дължат на неблагоприятна реакция на лекарствени средства. 197 000 случая смъртни има в Европейския съюз годишно от такива алергични реакции на лекарства. Сега, лекарствата могат да имат неочаквани странични ефекти, особено след дългократна употреба или а, при комбиниране с други лекарствени средства. Много от нас си спомнят трагедията с Талиди Майт, ако правилно чухме името, през 60-те години. Какво се случи тогава при използването на това лекарствено средство? Ние се нуждаем от система на национално и европейско ниво, за да следим как действат лекарствата и да откриваме симптомите на неприемане на определени лекарства от пациентите. Това е един от приоритетите приоритетите на здравната политика. При действащото законодателство разрешение за лекарствата се получават по два начина. Първо има основна процедура, прави се молба до МА от съответното фармацевтично средство. МА е със седалище в Лондон. Вторият начин, по който може да се получи разрешение, е системата на взаимно признаване. Една държава членка извършва оценка на новото лекарствено средство и координира с другите държави членки и взаимното му признаване. Новите лекарства за рак, за хив е, и е, за е, дегенеративните болести трябва да минават през централизирана процедура пред МЕА. Значи, това са причините, поради които трябва много практически да подходим. Имаме регламент 7262 от 2004 година. А децентрализираната система имаме директива 183. Е, комисията предлага да се актуализира е, системата за фармакобдителност и регламента и директивата трябва да бъдат изменени съответно. Една добра система за фармакологична бдителност изисква е, нежеланите реакции да бъдат съобщавани както от здравните специалисти, така и от дружествата, които произвеждат лекарствата, така и от самите пациенти. И е, трябва е, да се следи това от обществените органи, за да могат да се откриват сигналите и по тях да се работи, да се предприемат действията, които са необходими било от компетентните държавни органи или от е, дружествата. Това може да доведе до промяна на дозировката, промяна на информацията за продукцията продукта, а може понякога лекарството изобщо да се изтегли от пазара. В продължение на много години ние имаме такава система за фармакологична бдителност на национално ниво. От 90-те години имаме система на европейско ниво. Предимството на такава европейска система е, че създаваме е, един е, много голям обем от общи познания за е, лекарствата и симптомите много по-бързо могат да се откриват. Също така избягваме дублирането на работата в различните държави членки, като последващи действия след като се установи някаква нежелана реакция. И също така можем по-бързо да променяме информацията за небезопасните лекарства. Сега, как се събират сигналите? има а, е, спонтанно съобщаване на случаите на нежелани реакции от а, е, здравните специалисти. Преди всичко а, е, тези съобщения са адресирани до националните здравни органи. Има периодични доклади за безопасността, които се цитират в много от проектите на комисията. Това са доклади, които самите фармацевтични дружества изпращат до държавните органи и в тях се описват случаите на такива реакции. Освен това се прави и преглед на документи от експерти в ЕМА, Европейската агенция. Европейският съюз вече доста години работи по координирана система, която доста е еволюирала. Ние искахме да създадем голяма база данни в Европейския съюз, където се събират данни от целия съюз. Е, в действащото законодателство обаче има празноти. И Европейската комисия се надява с проектите, които днес са на нашето внимание, е, да преодолее тези празноти. Голяма част от практиките, които са се установили, са добри по характера си, но не са кодифицирани в нормативни актове. Затова Европейската комисия е внесла своите нормативни проекти. Сега, ако погледнем проектите на комисията, те могат да се приветстват. Не искам да се внасят някакви революционни промени в това, което предлага комисията, но има някои ключови моменти, на които всеки депутат трябва да обърне внимание. Първо, структурата за приемане на решение. В момента има работна група за фармаци... фармакологична бдителност. Тази работна група е, не работи ефективно. И е, това е общото мнение на държавите членки, на комисията и на ЕМЕА. Становището на всички е, че трябва да се внесат промени. Има също така съвещателен комитет е, за оценка на риска. Той трябва като се създаде, да отговаря за фармакологичната бдителност и да следи лекарствата в централизираната система на европейско ниво. В съвета има доста задълбочени дебати за структурата на този нов съвещателен комитет. Комисията предлага е, той да бъде експертен е, с е, няколко представители от, държави, от държава членка, докато в съвета позицията е, че всяка държава членка трябва да бъде представена. ПРВЦ е съкръщението на комитета за момента. Аз по-скоро бих била склонна всяка държава членка да има по един представител в този комитет. Фармакологичната бдителност е нещо много важно, нещо от голям обществен интерес и за това разбирам защо всяка държава членка би искала да има свой представител да може да се правят препоръки и да може да се допринася за работата. Не само да се дават съвети. Е, също така е, има някои неща свързани с начина по който се съобщават нежеланите реакции. Една новост, която се предлага е дружествата е, да е, изпращат съобщения направо до базата данни Eurovigilance, е, вместо е, да съобщават на всяка отделна държава членка, където се пласира тяхното лекарство. Виждам логиката в предложението на комисията, но също така Разбирам и правителствата, които искат бързо да бъдат уведомявани за такива нежелани реакции на тяхна собствена територия. За в съвета има също много сериозни разисквания. В работната група на съвета имам предвид. Но мисля, че можем да намерим нещо, което да удовлетвори всички. Дружествата могат да правят един единствен доклад до Евровиджиланс и след това тази база данни може централизирано да уведомява всички държави членки за настъпила нежелана реакция. Мисля, че по този начин можем да постигнем компромис. Комисията също предлага всички нежелани реакции да бъдат съобщавани на базата данни от компетентните органи и от дружествата. Във всяка държава има компетентен орган, който следи за фармакологичната бдителност. Той работи в тази система на национално и европейско ниво в момента само тежките, сериозните нежелани странични реакции се съобщават. Пре, значи комисията предлага сега вече всички а, странични реакции, нежелани реакции да бъдат съобщавани, като а, успоредно се предлага промяна в частотата, с, която, с която дружествата трябва да а, представят своите периодични доклади за безопасност. Една от големите промени, предлагани от комисията, и ми се иска колегите да се произнесат по това, е свързана с това, кой може да пуска съобщения за реакциите. В някои държави членки отделните пациенти могат направо да съобщят за нежелана реакция пред компетентните органи. При нас в моята държава е така от много години. Европейската комисия предлага сега цялата е, Европейска общност, целия Европейски съюз и всички държави членки да минат към а, тази система, така че всички пациенти да могат да съобщават направо за нежеланите лекарствени реакции на а, компетентните органи. Е, аз бих подкрепила такава система. За мен е логично а, да се възприеме този подход. Струва ми се, че предложението е добро. Чула съм доводи, е, че ако се позволи на отделните хора да сезират компетентните органи, системата ще се задави от е, такива съобщения, но е, до сега няма доказателства за такова нещо в държавите, е, където подобна система се прилага. Също така се поставя въпроса за скоростта, с е, която е, се съобщава за нежеланите реакции в Европейската база данни. Някой път дружествата и държавите членки в някои случаи е, не спазват 15-дневния е, срок. Е, по правило съществува такъв 15-дневен срок за съобщаване на реакциите на базата данни. 50% от съобщенията, които трябва да постъпват от държавите членки са с закъснение, а от страна на дружествата само 5% от техните съобщения постъпват с закъснение. Така че би трябвало държавите членки, когато научат за нежелани е, лекарствени реакции, да е, съобщават много бързо на базата данни, да подават е, уведомление за да може съответно от базата данни да изтече съобщение към другите държави членки своевременно. Друг въпрос, който се поставя, е, са тъй наречените интензивно наблюдавани продукти. Много съкръщение има в тези актове. Когато се пуска на пазара ново лекарство, има доказана нужда е, тези продукти да бъдат поставени под наблюдение е, за известен срок, защото при клиничните изпитания не винаги е, всички реакции се улавят. Затова има нужда от един срок, в който тези продукти да се следят по-внимателно. В момента е, в повечето държави членки държав... пациентите е, трябва да знаят, кога приемат едно изцяло ново лекарствено средство. Първо, докторите трябва да ги предупреждават задължително. Аз от своя опит знае обаче, че не всички доктори се справят с това задължение. Това, което комисията сега предлага, е в пакета на лекарството, в листовката да има информация, че лекарството е ново и с е поставено под интензивно наблюдение. Това вече се практикува в някои държави членки и то доста отдавна. Комисията предлага сега тази система да се възприеме и в останалите държави членки в целия Европейски съюз. Според комисията, по този начин повече хора ще имат стимул да съобщават за нежелани странични реакции от лекарствата. И за това ми се иска да чуя мнението ви. Вярно е, че всички лекарства носят риск. И когато изписвате лекарства, се опитвате да постигнете баланс. Знае, че има много квалифицирани лекари в залата. Има преценка на риска винаги, когато изписвате лекарство. Същевременно обаче, е, улавянето и съобщаването на е, нежеланите реакции трябва да се окоръжава. И трябва също така да стимулираме хората, които са приели лекарството, да съобщават, ако нещо не е наред. Има доста предложения във връзка с това какво е, да става, когато се наблюдава тежка нежелана реакция и как би трябвало Европа Европейския е, съюз да реагира в такива случаи. Е, тук е, това объркващо се нарича общностна процедура. Общностна процедура. В... Това обърква, но има доста предложения, които са добри и логични в тази насока, въпреки объркващото наименование. И също така има промени във връзка с прозрачността при приемане на решения в областта на фармакобдителността на Европейския е, съюз. Значи, е, предлага се е, на портала на ЕМЕА да се е, публикува много повече общо достъпна информация за начина по който се е, вземат решенията за фармакобдителността в Европейския съюз. Ако е необходимо, ще бъдат е, провеждани е, обществени изслушвания в тази сфера. Това много наподобява системата на администрацията за храните и лекарствата в Съединените щати и мисля, че трябва да се приветства. Трябваше да кажа също, е, че голямата база данни, в която дружествата е, и е, държавите членки подават информация за странични реакции, не е открита за публиката, защото информацията е силно техническа и това според мен е правилно. Трябва да все пак да, да да има известна информация, която да е достъпна за обществеността. И за това смятам, че трябва да подкрепим тези предложения на комисията, да се изнася повече информация с не така технически характер, която да е достъпна за обществото. Сега Естествено, предложенията в момента се превеждат и ще ги имаме в първата седмица на декември. Очаквам предложенията и коментарите ви. Благодаря много. Линда, мисля, че можем да разгледаме двата въпроса, защото следващия е почти същия. Макар, че са две различни точки. Да, да, да, ще направим общ дебат. Другото е по изменение на регламента. Госпожа Пилар Аюсо, ако в качеството на докладчик Сянка искате да вземете думата, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да благодаря на колегата Мак Аван, която работи прекрасно с докладчиците в Сянки. Свърши наистина отлична работа по темата. Аз по принцип съм съгласна с всичко казано от нея и смятам, че между отделните политически групи няма да има особени различия по темата, може би по някои дребни елемент или темата е доста сложна, техническа и трябва всички да поемем нашата отговорност. Следим внимателно напредъка на доклада, чакаме в окончателния му текст. По отношение на вече споменатото за структурата на органа, който ще взима решение, според мен важното е тя да е ефикасна. Не знам дали е необходимо да има по един представител от всяка държава членка. За нас това няма особено значение. Важното е той да работи ефективно. Логично е, е правителствата да изпратят един свой представител в този консултативен комитет, е, чиято работа да бъде прозрачна, но това, което е най-важното е работата да върви, нещата да са така организирани, че да има ефект. Как да се нотифицират нежеланите реакции и да бъдат въвеждани в базата данни. Аз лично не съм специалист в тази област, но що се отнася до прякото съобщаване от пациентите, ако това става на хартия, е добре. В този случай пациентите е удачно да изпращат пряка информация – Но вие много добре знаете, че има и хипохондрици, които могат да претоварят базата данни, да я залеят с фалшиви сигнали. И за това смятам, че пациента може да изпрати съобщение, след като консултира своя личен лекар. Може би още по-ефикасно ще бъде, ако самият личен лекар изпраща съответната информация в базата данни. и може да се използва и тази практика, за да се избегне нелоялната конкуренция между различни лаборатории. Защото в това отношение също може да възникнат проблеми. Разбира се, аз съм на същото мнение, че е, нежеланите реакции трябва да се съобщават много по-бързо. Е, интензивно наблюдаваните е, лекарствени препарати също трябва да се знаят както от е, е предписващия лекар, така и от пациентите. Е, или е, същото въжи и за употребата на нови лекарствени средства. Разбира се, целият процес трябва да бъде прозрачен и е последната дума да имат експертите. По отношение на прозрачността на веб страницата имам известни съмнения. Почти съображението ми са почти същите, както по отношение на пряката информация от пациентите. Може би по-скоро би могло да се помисли за разделяне на информацията на сайта, на една част информация за експерти, за специалисти, друга част за широката публика, защото вие знаете, че има някои чисто технически информационни данни, които са предназначени е само за професионалистите. И не всеки може да разбере всички подробности, било от медицината, било от законодателството. Да, е, в базата данни трябва да бъдат въведени абсолютно всички реакции, не само тежките. и да се спазват сроковете за бързо подаване на информация. Публичните изслушвания. Също, там, в това отношение също имам известни съмнения. Смятам, че генеричните медикаменти трябва да бъдат подложени на същия контрол и на същите условия, като а, традиционните лекарства. Те, разбира се, не могат да влязат в групата интензивно наблюдавани лекарствени препарати, но а, вие знаете, че в момента те вземат дял на все повече пазари, потребяват се широко и пациентът трябва да знае какво представлява съответния генеричен лекарствен препарат. Така че смятам, че трябва да бъдат подложени на същия контрол като останалите лекарства. Това е, което имам да кажа. Чакам е, отношенията на комисията. Благодаря, е, госпожа Юзо, госпожа Ливеси. Благодаря, госпожо председател. Това е много интересна тема. Защото в крайна сметка тя е много злободневна. В момента се сблъскваме с последиците от грипа А1H1 и зависи как, как реагират публичните власти на опасността от грип. В, Шве... в Швеция 1 милион лица бяха вакцинирани, 4 души починаха няколко дни след това. Сега, дали тези смъртни случаи се, дъл... се дължат на а, вакцината и, и останалите които имат нежелани реакции. Така че трябва да, да знаеме и да погледнем нещата в исторически план. Ако спомнете си Виокс. Виокс е препарат, който доведе до сърдечно-съдови заболявания и луплуки. Пет години обаче бяха необходими преди този препарат да бъде изтеглен от пазара. Значи нещо тук не е добре. Нека да погледнем случая с препарата Прозак, който чието последици бяха многобройни самоубийства. Все още този препарат не е изтеглен от пазара, така че ми се струва, че има, трябва много, има още много какво да се направи, за да се усъвършенства системата на информация. Аз си задам обаче следните въпроси. Първия въпрос – по какъв начин се управлява риска? Какво означава план за управление на риска? Това означава от една страна да се намалят да се намали необходимостта от разрешителни запускане на пазара, от друга страна да се увеличи фармакологичната бдителност. Да, но само в отделни случаи. Второ, управление на данните. В някои страни пациентите могат директно да съобщават за нежелани реакции. В други страни трябва да се мине през специализирани служби. Аз мисля, че трябва да обърнем особ, особено внимание на този е, начин на съобщение. Обикновено пациента се обръща към лекара си, съобщава за нежеланите реакции, а съответния лекар е, съобщава тези нежелани реакции на съответните специализирани служби или на Евровигиланс. Е, така че аз мисля, че нещата трябва да бъдат канализирани по някакъв начин, за да имаме наистина достоверна информация както и достъпа до данните. В периодичните доклади тези периодични доклади са предназначени за лабораториите и те не са достъпни за широката общественост под претекст, че става дума за търговска тайна или професионална тайна, но аз смятам, че тези доклади трябва да бъдат общо достъпни. Тук комисията пред, предлага данните събрани от Евровиджеланс да, да бъдат достъпни до съответните държавни служби или специализирани органи. Но ако аз съм представител на дадена асоциация, искам да знам какви са а, нежеланите реакции, трябва да се обърна към съответните отговорни органи или власти, които да ми разрешат достъп до тези данни и финансирането. В а, тази директива от, отпада за задъл, задължението от а, публично финансиране на а, съответните служби. Да, аз смятам, че данните трябва да стигат до Евровиджиланс, но те трябва също така да достигат и до специализираните държавни служби, за да не, за да не може да бъдат блокирани от съответните лаборатории или производители. Мисля, че Предвид кризата с свинския с които сме изправени, трябва да се възползваме от случая, да видим по какъв начин бива разпространявана информацията. От една страна мотивировката на лекарите и от друга страна държавни, държавните служби или независими експерти, които не зависят пряко от лабораториите и от производителите. защото те са онези, които трябва да, да установят какви, каква е условеността между различните фактори. Не, не само лабораториите трябва да извършват тази дейност, защото когато се е, зададе, когато въпросът беше зададен на съответните лаборатории в Швеция, бе отговорено, че има допълнителни адювентни препарати, които са били добавени към тази вакцина и вероятно тези, е, тези съставки са е, довели до съответната реакция. Е, Също времено има разнобой в информацията. В някои страни се казва, че е, първо трябва да бъдат вакцинирани децата, бременните жени. В други страни е, се казва, че точно тези категории от населението не трябва да бъдат вакцинирани, така че трябва да се намери един правилен баланс от една страна. Не, лабо... не лабораториите изцяло да управляват пускането на пазара. От друга страна, достатъчно прозрачно, за да може пациентите да имат достъп до, да, до данните събрани от Евроведжиланс и да има своевременно а, съобщаване и нотифициране. Благодаря ви от името на госпожа Парванова, която а, я няма, ще е, кажа следно. Сега... Е, предложението на комисията е добре е дошло, защото цели рационализацията на системата за фармакологична бдителност в Европейския съюз. Целта е системата да бъде ефикасна, прозрачна, реактивна и е, е, проактивна да гарантира един от основните залози ранното откриване и описване на вторичните ефекти от лекарствата. Целта ни е всъщност системата да бъде системата за фармакологична бдителност да бъде жизнеспособна и ефикасна, за да гарантира максимална сигурност и безопасност на пациентите. А, когато говорим за медикаменти, има, разбира се, полза за пациентите, но има и, и риск. И двете понятия а, винаги трябва да присъстват по време на дискусиите за прилагане на съответния медикамент при лечение. Важно е да се отчита и поведението на пациента а, спрямо риска. Това е част от всяко медицинско лечение. А, задължението да се нотифицират вторични ефекти и странични ефекти ще допринесе за успокояването на пациентите и ще улесни и професионалистите в областта на здравеопазването. По отношение на сегашните предложения, мога да кажа, че те се върват в добрата посока. Укрепване на базата данни е в Вижиланс нотифицирането на наблюдаваните странични ефекти с предвидената възможност за пациентите те да ги съобщават незабавно. Според нас тази мерка е от полза за пациентите, но трябва да се запази личния характер на данните и те да не се експлуатират от останалите участници. по отношение на нотифицирането на нежеланите ефекти, те трябва бързо да стигат до съответните организации, до, например тези, които отговарят за пускането на пазара. И независимо дали се общат пациенти или, или от професионали. Освен това, важни са информациите за пациента. Това са мерки, които също подобряват системата за фармакологична бдителност. Не става въпрос да се започва нов дебат, но трябва да се гарантира надежна, разбираема и възможно най-обективна информация на пациентите. Приветстваме добавянето на една допълнителна тема, глава за изборяването на страничните ефекти, редом с останалата информация. Това е изключително важна информация за пациента по време на неговото лечение. Освен това, периодичните е, отчети, е, тяхната публичност, е, новия комитет който ще бъде създаден, също трябва да бъде обмислен дали да е публичен, обществен или не. има и други въпроси, които ще трябва да бъдат обсъдени, защото темата е много важна. Нека не забравяме, че укрепването на системата за фармакологична бдителност е просто крачка напред в гарантиране на сигурността и доверието на пациентите. Сега давам думата на госпожа Уестланд. Благодаря, госпожо председател. Нямах намерение да се изказвам за вакцинирането срещу свински грип, но беше спомената кампанията за вакциниране в Швеция. И за това трябва да кажа нещо. Според шведските медии, двама души е, са починали няколко дни след като са били вакцинирани. Тези пациенти вече са били много болни. Никой от лекарите следили състоянието на пациентите, не смята, че има връзка между вакцинирането и настъпилия смъртен изход. Тези смъртни случаи обаче сега са предмет на разследване и е много важно да бъдат разследвани. Епидемията от свински грип обаче доведе до много повече смъртни случаи в Швеция. Хората в тези случаи починаха не в болниците, а в домовете си. Също така някои от тях починаха в спешните отделения. Имаше един такъв случай с дете, кашляло през нощта и в последствие починало от свински грип. Значи, Имаше много сериозни е, случаи с летален изход. В момента хиляди хора е, смятат, че трябва спешно да отидат в болница, но в болниците няма достатъчно места и те не могат да бъдат прияти. Възможно е да има пациенти, които се нуждаят от спешна медицинска намеса в 48 часов срок, но в редица случаи болниците поради липса на капацитет са отказвали да ги приемат. В резултат на това е много разумно да се предприеме такава кампания за вакциниране. Също така тук се намесват и екологични съображения, защото средствата, медицинските средства, оказват своето отражение върху околната среда. Е то по начин, който следва да бъде избягван. В нашата страна има много фармацевтични предприятия и те полагат големи усилия да ограничат вредното отражение на производството на лекарства върху е, околната среда. Значи, е, не само за пациентите е важно това, което говорим, но и за околната среда. Фармацевтичните е, дружества в Швеция е, са за внесените е, проекти и за този подход е, също така и компетентните държавни органи, включително тези, които следят за чистотата на водата и за пречистването на отпадните води. Значи, Ефектът на лекарствата следва да бъде следен не само при хората, но и при околната среда. Естествено, водещо значение има отражението на лекарството върху пациента, но когато има много сериозно отражение, производството на едно лекарство или неговото потребление върху околната среда, тогава производителите трябва да бъдат задължени да следят екологичните последици а, на своята дейност и е, да се стремят да ги ограничават. Ако има е, лекарства, които са по-устойчиви от гледна точка на околната среда, по-благоприятни за нея, на тях трябва да се дава предимство. След като се даде разрешение за едно лекарство и в последствие бъде открито, че има а, сериозно неблагоприятно отражение а, на това лекарство върху околната среда, то следва да бъде изтеглено от употреба. Ние се нуждаем от високо качество на водата а, и това е все в светлината на общественото здраве. Ако замърсите източниците си на вода, тогава най-слабите слоеве от населението ще пострадат. Затова фармацевтичните дружества трябва да следят за екологичните последици на своята производствена дейност. Производителите на лекарства трябва да преценяват ефекта на продуктите си върху околната среда и както, както казах, това не трябва да става за сметка на пациентите. Е, те не следва да е, поемат негативите от тези последици. Значи трябва да се стремим към а, е, използването на колкото е възможно по-екологично устойчиви лекарства. Това е много важно за бъдещето, защото все говорим за обществено здраве. Следващият оратор. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала благодаря на Линда Мак Еван за това, представене на темата. Абсолютно съм съгласен, че фармакологичната бдителност е от основно значение. Разбира се, клиничните опити не винаги са изцяло изчерпателни и понякога а, пускането на пазара на някои медикаменти се оказва опасно. много, много, много комисията е констатирала, че много, много често а, пациентите след приемане на дадено лекарство трябва да бъдат хоспитализирани, но в крайна сметка пациента взима лекарство, защото е болен. Когато е болен, той трябва да вземе даден а, препарат, но трябва да бъдем много обдителни относно а, страничните ефекти. В а, при заболяване от рак, тумор се прилага химиотерапия. Много често пациентите са хоспитализирани. Но трябва да отчетем, че все пак повече пациенти умират от рак, отколкото от самата химиотерапия или от последиците на химиотерапията. Така че трябва да има един балансиран подход и да се сравнат цифрите, за да имаме наистина една действителна картина. Вярно е, че много препарати имат и е, допълнителни нежелани ефекти и предизвикват нежелани реакции, които биха могли да бъдат избегнати, ако фармакологичната бдителност е по-висока. И Възможно е понякога информацията, която се е, предоставя от е, предприятия, от лабораториите, от производителите, по-скоро тяхната реклама води до е, по-голямо потребление на а, нови медикаменти, които все още не са достатъчно изпитани и за които все още не се знае достатъчно много за това. А, трябва да се е, направи разграничение между рекламата и а, информирането на а, широката общественост. А, трябва да бъдем много е, внимателни каква, каква информация достига до пациентите от страна на е, предприятията на производителите и да не се допуска пряка или непряка реклама за препарати, които все още не са достатъчно добре познати. За това трябва да се намери баланс от една страна фармакологичната бдителност и от друга страна да се избегне прекалено тромавите, да се избегне прекалено тромавите бюрократични е, процедури. Що се отнася до нежеланите до, информ... до подаването на инф... информацията не трябва да изискваме и прекалено много от малките предприятия. Същото въжи и за Също но не, не, не, не смятам, че трябва да има и свръх регламентиране, което а, би довело до известна бюрократичност. Мисля, че също така не би било целесообразно пациентите да могат да а, подават директно информация. Това може да доведе до а, претрупване до, до, до прекалено много информация. Мисля, че и някои пациенти са твърде добре информирани и биха могли сами да преценят какво да съобщат и какво не, но в, а, струва ми се, че би било а, целесообразно да се минава през лекара, когато мои пациенти идват да съобщат за някои ефекти, те не винаги всъщност страдат от тези нежелани ефекти. Често се случва тези, тази реакция да е предизвикана от друго заболяване или от някакво възпаление, така че е, тази информация не винаги би била достоверна и мисля, че в никакъв случай не би увеличила фармакологичната бдителност. И на последно място, мисля, че в е, лис... в е, листовката основната информация трябва да бъде рамкирана, да изпъква. Има известна полемика по подобно предложение, защото ако примерно тази рамка е черна, може така да, да има да, асоциация с е, смъртта, с некролог. Не знам какво мислят в другите страни. В крайна сметка тази рамка може да не е черна, може да е синя или розова. Е, важното обаче не това, а е важно да решиме дали тази, тази листовка трябва да има, да привлича вниманието на пациента, може би като се използва друг шрифт или е, по-тъмен шрифт. Но при всички случаи тези листовки трябва да бъдат ясни, да бъдат додостъпни, което тъй като в момента нали, на листовките има прекалено много информация, която не е винаги е интересна и разбираема за пациента. Така че в доклада на госпожа Макевен или на Кристофър Френ, мисля, че трябва да уточ... да да се настоява на, на, на информацията, на основната информация, която трябва да е залегнала в листевката, е, в която да се казва в случай на нежелана реакция или на страничен ефект, обърнете се незабавно към своя лекуващ лекар. Може би трябва някакво правна, правно основание, затова това обаче не касае пациента и трябва да внимаваме какво точно, каква информация стига до пациента. Благодаря, Петър. Да, всички страдаме от това, че листовките не са много ясно разбираеми. Викторио, Благодаря, мисля, че темата е изключително важна. Фармакологична твърдителност е от основно значение и наистина си струва да а, и посветим специално внимание. А, всяк, всеки медикамент се придружава с опътване, в което а, трябва да има информация и а, когато има рецепта, трябва да се упоменава и името на лекара, за да може да се проследява а, до източните информацията. И всички данни, които се събират, трябва да се прави, това да се прави по уеднаквен начин, за да може да се уеднакви и употребата им. За това смятам, че е изключително важно въпросните данни да се събират с точно определена цел. Ще поясня, например, новите медикаменти трябва да бъдат проследявани след пускането им на пазара а, и да има една, а, едно описание на всичките им ефекти, за да може след това да има оценка а, за употребата им след пускането им на пазара. И това е част от фармакологичната бдителност след пускането на пазара. Обаче съществува проблем за разнообразие, многообразие в поведението на потребителите на лекарства и понякога може да има някои отклонения в по отношение на имунната система, е, както има и влияние замърсяващи, заразяващи или понякога алергични реакции. И в този смисъл фармакологичната бдителност е изключително важна. Защото вие знаете, че реакциите на имунната система са изключително разнообразни и те трябва да се описват, защото това ще послужи в последствие за а, като предупредителен сигнал при използването на подобни а, медикаменти. Преди всичко, като водим тази дискусия, трябва да отчитаме е, околните обстоятелства, всички фактори, които влияят е, при приемането на даден медикамент. И така. Е, да предвидим един а, технически контрол от а, страна на компетентните органи, за да могат те в крайна сметка след пробния период да одобрят дадения медикамент. Господин Роси. Благодаря, господин председател. Мисля, че тук а, а Темата е много деликатна, има различни аргументи, които ще се изложат и за мен е, е от огромно значение да се подобри системата за фармакологична бдителност, защото това ще позволи да се намалят и преките и непреките разходи на предприятията, на фирмите и да се намали е, отрицателния ефект понякога при внос от трети страни е, трябва да кажа, че е, е изключително важно да се опишат страничните е- е- ефекти, нежеланите реакции много, мисля, че по принцип пациентите трябва да преминават през лекарите, а не през някакви а, лица, които събират информация, но нямат съответните а, професионални способности, компетенции. А, за това е необходимо да става или по болнична линия, или през а, лекара. След това трябва и да се обмислят процедурите за прекратяване на, за изграждане от а, обращение на медикамент елементите, които са опасни за човешкото здраве. А, разбира се, тези, които предизвикват а, алергии, а, не са опасни за живота, но а, също трябва много тясно се, а, трябва да се следят и а, трябва да се следят и медикаментите, които вече са пуснати на пазара и се използват ние знаем, че има малко а, а, а, че има а, цяла система, която за проследяване на пускането на нови медикаменти и ако по е, редица една или друга причина бъде е, решено да бъде спряно дадено лекарство, трябва да става възможно на най- ранен етап в веригата. защото а, е, винаги трябва да се избегне риска пък да бъде спряно, да, бъде, а, навред, да се увреди на някакъв медикамент, който е много полезен и безвреден. Затова а, мисля, че не е лошо да се предвиди и едно редовно преразглеждане на а, събраната информация. а, вие а, знаете, че много често хората са склонни да търсят нови и така, рекламирани лекарства и а, за това мисля, че трябва а, да се о, о, описва много точно за какво служи съответния медицин медикамент, какво, какви са неговите резултати и какви са всички странични ефекти. Хубаво е също така да се изслушат всички пациенти, граждани, които са пострадали от вторични ефекти. Държавите Шенки не се наместват, така не реагират бързо спрямо всички граждани, които са имали сериозни проблеми следствие от поемането на медикаменти. А именно фармакологичната бдителност цели и това да се информират пациентите за всички си тежки ефекти, които могат да получат. Според Нашата група е много важна и темата за лекарствата, които идват от трети страни. Трябва да се контролира активното вещество, обаче ние трябва да предвидим и контрол на производствената линия на съответното активно вещество да кажем, и всички допълнителни вещества, които са останали и, и, ако съответното активно вещество не е придружено с всички гаранции, има риск в самото активно вещество да се съдържат субстанции, които да призвикат алергични реакции. А, и а, за да няма злоупотреба с медикаменти, мисля, че е добре да се е, опишат най- важните противопоказания и точните предписания, така че пациентите да не се подвеждат да взимат повече, да кажем 2, 3 или 4 капсули, кога трябва да приемат една и прочие. Защото това може да даде допълнителни странични ефекти. И още нещо. Ако искаме е, гарантирани, е, сигурни лекарства, трябва нашата комисия много внимателно да обърне внимание на, да, е, на ограничаване на опитите с животни а, примерно, може да се избегне една повторяемост на едни и същи опити с животни. Но не можем, въпреки всичко, да разрешим да се прилагат спрямо хора, лекарства, медикаменти, които не са били изпробвани преди това върху животни. Защото все пак преди да убием един човек, мисля, че трябва да позволим първо да се направят опити с животни. И преди да свърша, още един елемент, на който трябва да обърнем внимание. това е фармакопеята с различните активни вещества, които се понасят по различен начин от различните хора и да кажем един е, е, гражданин от индоевропейски происход може да има по-сериозни е, странични реакции от, е, да кажем, граждани на друга част на света. А, така че е, това трябва също да се отчита. Опасностите, рисковете, които познаваме, винаги да се описват на етикета, и трябва да се описва кое лекарство, какъв вид активно вещество, какви а, реакции а, предизвика и това да бъде на език, които всички разбират. Защото, както казах, всички раси по различен начин но трябва, а, могат да реагират, но трябва да знаят какви са опасностите. И мисля, че трябва да има възможно най-широка информация за наличността на всякакви лекарствени препарати на европейско равнище, 27-те държави членки. Вие знаете, че има големи разлики между държавите членки, за изтегляне от пазара, за спиране от продажба и така нататък. Мисля, че трябва една хармонизация на фармако... фармацевтичния пазар е, ще бъде от полза. Благодаря. Явно никой не се притеснява от това, че времето върви. Нека следващите оратори моля да отнемат малко по-малко време, за да могат всички да се изкажат. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούγονται και για τα ζητήματα του περιβάλλοντος. Благодаря. Темата е много интересна. И искам да се спра на казаното от колегата е, Ривази. Е, разбира се, ние тук е, трябва да помислим и от гледната точка на гражданите, а не само от фармакологичната промишленост. А, вие знаете, че много често а, медикаментите предизвикат, на, на, лекуват само симптоми, а, а не причините за, а, заболяванията. А, не трябва да забравяме принципите на Хипократ. Трябва да се а, е, дават на пациентите, на потребителите всички странични ефекти, които е, медикаментите могат да предизвикат върху тях. Е, вие знаете, че много често смъртните случаи в болниците се дължат на употреба на медикаменти. Не, неправилно предписано има а, много тежки случаи, които се държат на употребата, не на злоупотребата, на употребата на медикаменти. За това трябва ясно, пълно, ценно и подробно да се информират граждани е, за всичко, което се отнася до медикамента. Например, е, и тази информация да бъде абсолютно достоверна и надежна, а не така както се иска да кажем на да, въпросната фармацевтична фирма. Под... Гражданите имат пълното право да е, да знаят какво става, да са в течение на всички проучвания, изследвания е, и е, е, да трябва да се гарантира достъпът на гражданите до въпросната банка данни за фармакологична бдителност, която трябва да може да се използва както за научно-изследователска дейност, така и за съответни правни действия при е, сериозни случаи. Освен това, трябва добре да обмислим процедурата за контрол и сертифициране на лекарствата, което означава, че всички ние трябва да очертаем едно широко поле на изследвания – И, и да, както казахме в началото, да обсъдим всички аспекти на въпроса, не само от гледна точка на фармацевтичната индустрия, а от гледна точка на пациентите. Защото е, трябва да мислим не само за интересите на индустрията, но и за интересите на потребителите. Благодаря, Жил Берния. Благодаря, господин председателю. Вероятно, е, с това досие, но и при регламента и директивата, които дискутирахме е, през май месец, Бях тогава контрадокладчик за е, информацията на пациентите. Е, виждам, че става дума за една Европа на 21 век. Е, ние когато вземем предвид това, което интересува европейците, виждаме, че вниманието е все по-изострено, те задават въпроси. Често пъти няма доверие към медикаментите от страна на европейците. И това се наблюдава все по-често. Искам да поздравя Линда Макеван за предложението и експозето, което направи в началото на изказването си. Струва ми се, че Директивата и регламента за фармакологичната бдителност трябва да позволят не само да се усъвършенства ефективно системата, но и да бъде усъвършенствана информацията, която се подава на публиката и да подаването на информация, за да се преодолеят тези трудности, да се борим с тези трудности, които може би изпитват пациентите поради липсата на сигурност в медикаментите. Позволете ми най-напред да се спра на е, проблема с е, ваксината срещу свинския грип, е, грип А. На 12 ноември ще започне кампанията в Франция. Има такива хора, които не желаят да се вакцинират. Разбирам, че това беше загаднато вече. Не е очудващо, че има такива хора, защото няма достатъчно информация, за да се разпространят необходимите данни. За да се направи една вакцина, ни се казва, да са необходими обикновено 5-10 години, обаче тук тръгваме от изходна материя, която е позната, поради което можем да вървим по-бързо. Значи тази директива и този регламента са важни в прилагането си. И в тази хипотеза борбата с грип а 1 х 1 когато говорим за скоростното прилагане на вакцина. Вторият въпрос, на който искам да се спра, е необходимото наблюдение е, на целият цикъл на медикаментите. Е, ползвам се от това, което каза госпожа Линда Макаван. Необходимо ни е да знаем, че само 5% от е, проблемите а, стигат а, до органа, който отговаря за централизацията и а, за предлагане на изменения. За това ми се струва, че е важно да помним, че лабораториите са и в конкуренция помежду си. ще взема един пример. Високото кръвно налягане. Това е патология, за която има много медикаменти. Има такива медикаменти, които пациентите ползват дълги години. И ни се казва, че за да знаем предимствата на един медикамент пред друг, е необходимо 15-20 хиляди пациенти да го ползват. Значи тук се натъкваме на проблем, който според мен трябва да бъде уреден. И освен това, не бива да забравяме това, което много хора ни казват, включително от фармацевтичната индустрия. 10% е, от новите е, медикаменти представляват реален интерес. Значи и фармакобдителността може повече да се развива, повече да се усъвършенства, за да се откликне на съображенията в тази посока. И в заключение искам да се спра на съмненията, които могат да изпитват е, някои хора е, с оглед подаването на информация от пациентите. Ми има асоциации на пациентите. И аз е, бих искал е, да има по-скоро отношение между пациентите и държавните органи, отколкото това, което наблюдаваме във Франция през последните няколко седмици, диалог и връзки, организирани от големите фармацевтични лаборатории, които използват това за кампания на своите продукти. би трябвало един държавен орган да се намеси, или публичен орган да се намеси, за да намери необходимото равновесие. Това може би фигурира като проблеми в други европейски държави, не само Франция. Бях изненадан, че тази седмица на диалог във Франция обаче ни беше организирана от голяма фармацевтична лаборатория. От тук и нуждата от допълнителни правила, която се поражда. Благодаря. Давам. Давам думата на Салваторе Татарела. Президенте, я ми комплимент. Искам да поздравя докладчика за много подробното изложение. Имам само едно възражение. Искам да ми бъде пояснето. Доклада, сегашния отчет ще мине чрез централизирана система база данни или чрез национални системи. Искам добре да разбера каква ще бъде системата. И какви ще бъдат връзките между националните системи и централизираната система? Благодаря. Сега името на комисията. Представителя на комисията ще отговори на зададените въпроси. Благодаря ви, господин председател. Бих, искал първо, бих искала първо да благодаря на госпожа Мак Авен и да кажа, че комисията а, подкрепя нейните предложения, включително и компромисните предложения, която тя предлага. Бих искал да отговоря на въпросите на някои от членовете на комисията и по-специално на последния въпрос, защото това ще обясни всичко друго. Този законодателен текст с нищо не променя отговорността на държавите членки в областта на фармакологичната бдителност. В никакъв случай няма изместване на правомощията. Всъщност ние а, е, смятаме, че а, е, фармакологичната бдителност е, а, а, лекарствените препарати, които получават раз, да а, това, това разрешение, тези решения да се вземат на централизирано ниво и да е уеднаквяно. Защото в момента има разнобой, когато едно, е, едни власти решават да изтеглят даден препарат от пазара, друга страна отказва да го направите. От друга страна, целта е да се създаде на един информационна база, база данни, на територията на Европейския съюз, която да бъде достъпна до широката общественост. Това в никакъв случай не променя и не отменя отговорността на националните власти в тази област. Що се отнася до страничните ефекти, нежелателните странични ефекти, държавните служби и лабораториите са онези, които могат да подадат подобна информация. Тук не също няма промян. Правото на пациентите имат имат право да уведомят властите и специализираните органи за странични ефекти, но не те нямат право да внасят данни в базата данни. Значи пациентите информират специализираните органи и специализираните органи трябва да, да направят оценка на тази информация като е, я считат е, като информация, която е внесена от болница или е, това е особено важно за медикаментите, които се, могат да се купат без рецепти, защото ако пациента не е, е, е не е получил рецепта от своя лекар, то тогава има голямо, голямо количество медикаменти, за които не бихме имали информация, ако е, тя не постъпва от пациентите. Що се отнася до генеричните лекарства, е, там правилата са същите. Е, що се отнася до о, страничните ефекти, но, но тъй като състав, съставките и субстан, веществата, които се съдържат в генеричните е, продукти и медикаменти са добре познати, считаме, че генеричните е, лекарства не трябва да се изследват е, периодично, както това е необходимо и задължително за новите препарати. Бе повдигнат въпроса, свързан с плана за управление на риска, както и известен разнобой в процедурите за а, издаване на разрешителни и пускане на пазара на продуктите, на медик... медикаментозните продукти. Още веднъж повтарям, е, нашите предложения с нищо не променят нито правомощията, нито процедурите. В никакъв случай не се, улесня... не се улесняват условията, при които условия, медикаментите се пускат на пазара и Плано, плана за управление на риска е допълнение, е допълнително задължение за фармакологичните лаборатории, за фармацевтичните производители, за новите лекарства, тъй като е, има из, доста неизвестни при, а, е, за, за реакцията, която биха могли да е, предизвикат тези препарати при а, е, масово потребление. Що се отнася до прозрачността, този проблем е от голямо значение и аз му давам голямо значение и в много от предложенията си парламента, било то в предложенията си по повод педи... Педи... педиатрични педиатрията. Парламента настоява за широката информираност на общественото мнение относно е, последиците от употреба на дадени медикаменти. Така че а, е, ние искаме да създадем една цялостна система на по-добра информираност. Не става дума само за достъпа до Евровиджиланс, тъй като Евровиджиланс получава информ, информ, информация, която след това се оценява от различни специфични а, органи. Но но трябва наистина информираност, трябва да има широка информираност. Това, че пет, пациента са починали в Швеция, от които някои може би са били в а, болни от, от рак. В, а, това, това в никакъв случай не служи на пациент. Пациентите трябва да знаят дали тези смъртни случаи се дължат на последиците от вакцинирането или не. Така че трябва да има по-голяма прозрачност, като същевременно се защитават личните данни. Тук не става дума за професионална тайна или за професионал... защита на професионални данни. Става дума за лични данни. Защото регламента трябва да осигури защитата на личните данни, т.е. невъзможността на дадени данни да се постави име, да се идентифицира. В Съединените щати правилата са практически същите и в никакъв случай нашите, нашите регламенти не могат да бъдат по, по-малко строги от американците не могат американските пациенти да получават информация от различните служби, която да е по-обемна и по-обширна от тази, която могат да получават нашите пациенти. За... Кога, когато се започва когато се, се започва разследване по даден продукт, трябва да се знае, че информацията ще стане достъпна веднага, по същия начин, както тя е достъпна в Съединените щати. Мисля, че е, съдържа разпоредбите, пред, пред, пред, предложенията ще, ще засилат е, информацията в тази посока. Верно е, че листовките не винаги са много достъпни, много разбираеми за пациентите и е, много пациенти се отказват да приемат дадено лекарство след като прочетат листовката. Така че на тази листовка трябва да при да присъства най-важното, най-важната информация, която да бъде е, обозначе, е, обозначена и която трябва да бъде синтезирана от съответните власти, които са разрешили пускането на този медикамент на пазара, като това може би не трябва да бъде в рамка, но по някакъв начин трябва да привлече внимание на пациента. Мисля, че това бяха най-важните неща. Линда няколко думи. Само бих искал да благодаря на колегите за направените е, коментари. Може би, ако имат допълнителни съображения, могат да ми ги изпратят в писмен път. Първо, две неща. Първо, ин, информацията от пациентите и пряко възможността пациентите пряко да изпратят е, информация. Както както каза комисията, раз, разбира се, може би не винаги би било целесообразно един пациент да каже, ето аз имам а, странични ефекти а, и бих искал тези, тази информация да влезе в а, а, Евровиджеланс. Да, Разбира се, може, може, може би, е, би, би, би, би трябвало да има органи, които да оценят тази информация. Ако е необходима допълнителна информация, да се обърнат отново към пациента, да поискат допълнителна информация и след това тази преработена информация да стигне до базата данни. Но е, много, много често пациентите, някои пациенти не се оплакват е, на лекара си ня, някои от вас е, е, споместяха, споменаха е, регламент Арфер Хойкинг за информация на пациентите, но ние не говорим в момента за това. според мене фармакологичната бдителност е нещо, което е от, отговорно, от областта на отговорност на държавните власти, на специализираните органи. Разбира се, и производителите и предприятията трябва да докладват, да информират е, обществените власти, но, но, но те, тези, те, са отговорни, те са отговорни за здравеопазването. Така че смятам, че възможността за пациента да подаде информация е нещо много важно. Що се отнася до листовката и прозрачността, да бъдеш информиран, това не значи да имаш достъп до огромно количество информация, което може би не винаги си в е, състояние да тълкуваш. Просто просто а, е, всичките е, странични ефекти, нежелани ефекти трябва да бъдат изброени един под друг и да има един е, интелигентен анализ на, съдържана, на информацията, която трябва да се съдържа в листовката. Това трябва да бъде достъпно до на пациентите. Е, разбира се, в момента предприятията са длъжни да изпращат е, доклади на националните служби, но какво правят те? Е, много, много често тези доклади дори не се, про, не се прочитат от съответните специализирани органи, които са затрупани от, от огромно чувство информация. Така че трябва да, трябва да има възможност тази информация да бъде наистина и анализирана. Затова мисля, че просто трябва да, трябва да се намери един истински баланс, да няма от една страна а, за, заливане с а, информация от, от едните и други. Защото по същия начин е като, като листовките. В листовките се, се се съдържа огромно количество информация, практически всичко, което иска, производителя, иска да ви каже. Затова струва ми се, че трябва да има един филтър и основната, значителната информация, която трябва да достигне до пациента, наистина да, да залегне в тази листовка. И що се отнася до плана за управление на риска, мисля, че това ще бъде едно допълнително бреме за предприятията. Може би по този начин даже ще се затрудни пускането на известни препарати на пазара, но в крайна сметка става дума за здравеопазване. Благодаря много на колегите за а, е, приноса и а, е, ще продължиме да обсъждаме тази тема. Благодаря много. Очакваме а, доклада, който ще може, вероятно ще бъде разгледан на нашите заседания през януари. А сега минаваме към точка 19. Устен въпрос на колегата Пилар Юзо относно мораториума върху храните добити от клонирани животни. Госпожа Юзо, имате думата. Направо да помолиме комисията да отговори. Не, вземете думата, ако искате преди това. Благодаря. Искам да благодаря на комисията, че е тук да даде отговор. искам само да коментирам няколко неща. Аз а, се залових да изготвя този доклад по в момент, когато политическите групи вече се бяха се споразумели да отложат позицията на парламента по отношение на хранителните продукти и помощите за тях. И, е, така че да може, когато комисията вземе своето решение, то да, да, тя да, да бъде по-добре информирана. Е, това е предпазливо, но смятам, че е, от друга страна, мерките са изключително успешни, защото се прилагат нови технологии, използва се клониране на животни и от които после се получават хранителни продукти и за това трябва да се реагира доста бързо, за да се внесе яснота в съответната област. Смятам, че ние трябва да използваме предимно научно и технически аргументи, когато обсъждаме този въпрос. Вече сме се спрели на редица аспекти. Етиката, хуманното отношение към животните. Но това не са аргументи, които можем да използваме по отношение на този въпрос. Просто тук става въпрос за етикета. Всеки потребител е, има право да знае дали хранителният продукт, който потребява, е, идва от клонирано животно. Ние сме е, длъжни да гарантираме безопасни хранителни продукти, без да е, претоварваме потребителите с нашите емоции, чувства и така нататък. Това, най-кратко казано, моето мнение по този въпрос. Опитахме се да забавим решението, но смятам, че според мен трябва да се възползваме от тази възможност, за да наберем максимално повече информация и оттам мораториума за забраната на е, допълнителните помощи за, на мораториум за използването на храни от клонирани животни. Разбира се, този мораториум може да предизвика някои проблеми. Именно за това се отправям към комисията с този въпрос. Има ли проблем от ю, юридическа гледна точка да се приложи този мораториум? Как това ще се отрази това на вноса на клонирани животни от първо и второ поколение, които са от, с происход от трети страни? Има ли риск а, да възникнат проблеми в СТО, ако бъде въведен мораториум върху хранителните продукти от клонирани животни? и какви са сегашните възможности на, за научно-технически контрол? Защото все пак едно клонирано животно е различно от е, нормалните. И неговите малки също ли се считат за клонирани животни? Трябва, ние ли трябва да вземем това решение? В Испания, например, има а, едно стопанство, където клонирано животно а, служеше за възпроизводство. И след това а, месото от а, говежото месо от а, такива животни се продава по магазините, а пък семето от биковете също се използва за оплождане, така че мисля, че трябва да внесем яснота. Става малко сложно. Заместник директора на госпожата Стори ще ви отговори. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на госпожа Аюзо за поставянето на този въпрос, който ни позволява да изясним до някъде този сложен проблем. Най-напред, преди да отговоря на въпроса, искам да кажа и да потвърдя, че комисията вече е предприела стъпките необходими, за да се гарантира а, потенциалът да се реагира на всеки възможен риск. Ще ви кажа защо. Първо, в момента, в който се постави въпросът за клонирането през 2008 година, ние помолихме нашия компетентен орган, ЕФСА, Европейската агенция за храните, да ни даде становище за безопасността на е, храната от клонирани животни и техните потомци. 2008 година ЕФСА ясно заяви, че е, няма индикации, няма е, за разлика в е, безопасността на продуктите е, от конвенционални животни и от клонирани животни или от техните потомци. Във всеки случай, ЕФСА заяви през 2008 година, че липсват познания, липсват данни и за това е необходимо да се извършат нови научни изследвания. Тази година помолихме ЕФСА да извърши ново проучване и тя агенцията потвърди, че няма разлика в условията на безопасност. Каква нормативна уредба имаме? Имаме уредба за търговията с продуктите и за здравето на животните. Тези нормативни актове е, е, създават задължения всички вносни продукти и всички вносни животни, включително клонирани животни и продукти от тях, да отговарят на изискванията за а, проследяемост. Също и има а, законодателство за хуманното отношение към животните, което забранява развъждане по естествен или изкуствен начин, при което се причинява страдание на животните. Освен това имаме и регламент за новите храни. Там са уредени вече храните от клонирани животни. като се въвежда и задължение за издаване на разрешение преди пускането на такива продукти на пазара. Значи имаме доста нормативни актове вече, които осигуряват някаква защита. Спирам се сега на въпросите на госпожа Аюзо. Първо, какви ще бъдат последиците в светлината на международноправните договори? Европейският съюз а, възнамерява а, да а, има нормативна уредба а, за клонираните животни и продуктите от тях и за това тези нормативни актове трябва да съответстват на изискванията на СТО. Има три изисквания, които са релевантни тук. SPS е първото. Това изискване се отнася до всички изисквания от обективен санитарно-хигиенен характер. Ако въведем ограничение и забрана на търговията, като се оправдаем с санитарно-хигиенните изисквания, е необходимо да съществува риск или потенциален риск от използването на тези продукти. Както казах, ЕФСА за момента не твърди, че има някакъв риск за безопасност. За това ще бъде трудно Европейският съюз да обоснове на тази плоскост забрана или ограничение. Разбира се, винаги можем да предприемем временни мерки. Възоснова на принципа на предпазливостта. Тази възможност винаги съществува, когато има несигурност дали е възможно е, да се предприемат други мерки, но според мен на ниво СТО много трудно ще защитим тази позиция. На второ място може да се използва механизма на техническите пречки в търговията. Съгласно споразумението в СТО, можем да въведем задължение за етикетиране. Но и тук има правила. Ако искаме да въведем изисквания за етикетиране, те трябва да бъдат обосновани с правото на потребителите да знаят а, какво купуват. Тоест, трябва да докажем, че в Европа потребителите искат да знаят дали храната е от клонирано животно и ние сме длъжни да защитим това право. Тази година пуснахме проучване по линия на Евробарометър и то потвърди, че европейският потребител наистина е, желая да разполага с тази информация. Третото споразумение, което можем да използваме по линия на СТО е ГАТ, общото споразумение за митата и търговията. ГАТ ни позволява да е, предприемем мерки в защита на обществените нрави. Това понятие се използва там. И тук трябва да кажа, че Член 20 от споразумението ГАТ позволява да се предприемат мерки в защита на обществените нрави, но тези мерки трябва да бъдат прилагани по начин, който не е произволно дискриминационен и който не съставлява прикрито ограничение на международната търговия. Значи, за да приемем такива мерки, трябва да се опираме върху принципа на съразмерността. В заключение по първия въпрос трябва да кажем, че доколкото липсва ясно установен риск за здравето на хората и животните, ограничаване пускането на пазара на продукти от клонирани животни трудно може да се защити. Естествено, дебата на ниво СТО е открит, но знаем, че има риск, ако предприеме мерки трети страни да се обявят против тях. Сега по втория въпрос. Каква ще бъде възможността за контролиране на движението на храни от клонирани животни или техните потомци? трябва да признаем, че няма метод да се различи храната от конвенционалните животни и храната, идваща от клонирани животни. Всъщност, храната от двата вида животни е една и съща. Хранителните продукти са едни и същи. Значи, ако ще въвеждаме забрана, трябва да въведем изискване за проследяемост на животното и за проследяемост на хранителния продукт. Няма разлика между хранителните продукти в зависимост от происхода им. Значи, трябва да се следи животното от рождението му и да се проследи през потомството му, за да се каже дали един хранителен продукт произхожда от клонирано животно или от негови потомци или от конвенционално животно. Що се отнася до вносните продукти, ще трябва да въведем сертификати, удостоверения. Ние не сме в състояние да въвеждаме изискване за проследяемост извън Европейския съюз, тъй като нашето законодателство няма извън териториално действие. Значи, трябва да въведем удостоверение, сертификати, чрез които да се е, доказва, че е, съответният хранителен продукт не е нито от клонирано животно, нито от негово потомство. Сега всичко, което казвам, съвсем не е категорично, но нали, темата е много сложна и комплексна. Но мога да ви уверя в едно. Комисията продължава да анализира всички аспекти на клонирането. Новият колегиум на комисията ще продължи да се занимава с този въпрос, защото той отново ще бъде поставен при второто четене на регламента за новите храни. Благодаря. Благодаря, госпожа Тестори. Нямаме много време. Нямаме много време, колеги. Не повече от две минути на оратор. Господин Лиза първи. Благодаря на комисията за отговора, госпожа Юзо за въпроса, но нека уточним нещата. Разбира се, има различни гледни точки, но когато ние гласувахме този въпрос. Първото, което струва ми се, че трябва да, из, да изискаме забрана и то строга забрана. Знам, че има много проблеми, но госпожа Тестори казва, че наистина нещата са сложни. От една страна а, гледната точка на агенцията, а съв, която имаше едно становище, от друга страна съвета имаше друго становище. Не трябва също така да забравяме, че а, трябва да вземем пред внимание и хуманното отношение към животните, защото при подобни процедури животните страдат, така че трябва по всякакъв начин да не насърчаваме подобни е, дейности. Ако не, ако не греша обаче по проблема свързан с етиктирането много, много е, доколкото разбирам, ще е много трудно в листовките или на етикетите да проличава информация, която да, в която да личи, че храната е придобита от клонирано животно или от второ поколение. Но въпреки това, мисля, че не трябва да се отказваме. Струва ми се, че госпожа Тестори не се спря достатъчно върху защитата на животните и че има начин да се постигнат една по-строга забрана в рамките на СТО. Благодаря. Въпросът е, че Европа явно се опитва да защитава позицията в СТО, че е, Хуманното отношение към животните е, е, основание за предприемане на мерки, но това все още не е признато от СТО. Това е наша преговорна позиция. Ако предприемем мерки само с оглед защита интересите на животните, ще бъде много тежка битка в СТО. Окей. Фазабо, Фасабо, тема. dem Хъц. Пожа Сабо по въпроса. Vreau și eu să vorbesc despre uh, moratorium bazat pe субекtul... Um, uh, Благодаря, uh, господин председателю. И аз искам да кажа нещо по въпроса за мораториума. Става дума за мораториума на храните от клонирани животни. Искам да се спра на два въпроса. Чух тук, че потребителите имат право да знаят какво ядат. Потребителите трябва да бъдат правилно уведомявани. Правилната информация трябва да дойде от животновъдите. Комисията следва да гарантира, защото не се внасят продукти от клонирани животни. Но това трудно се установява. И в други сфери се натъкваме на сериозни трудности. като се има предвид какво е ставало в миналото с други животни, струва ми се, че много трудно ще контролираме вноса. Но нека а, да про продължим да следим а, тази тема. Мисля, че всички тези доводи трябва да бъдат изведени до логичното си заключение, за да се гарантира, че наистина месото от клонирани животни не е вредно за хората. Ние като парламент трябва да имаме своя глас и да бъдем също правилно. Моя въпрос е следния. Дали от техническа гледна точка някои от продукти, чието происход е неясен, какво трябва да правим с продуктите, чи, чието происход не може да бъде а, проследен. Както казах, възможно е да имаме ясни етикети. съдържанието на етикета и информацията, която се съдържа в него, тази информация е от проследяването на цялото проследяването на на, на, цел, на целият цикъл на, на животното в крайна сметка. Това е възможно. Но много, много, много би било трудно да се контролира а, съдържанието на последни е, етикети, както беше казано. Това можем да го, можем да го направим в Европа, тъй като имаме такава си система за, за, за проследяване на, на животните. Те, те имат паспорта, в който се съдържа цялата информация. Що се отнася обаче до вноса, то, то тогава третите с трети страни, от които този внос, откъдето идва този внос, те трябва да имат същи, същите системи. Така че, както, както казах, ще бъде много трудно да се контролира, много, много скъпо. Не казвам, че не може да се направи, всичко може да се направи, но... Защо се отнася до да... въпроса на госпожа Лизена? Не споменахме е, мнението, становището на групата по етика. Разбира се, ние ще се позовем на тяхното а, становище в, по време на преговорите в а, СТО. Но те, техното становище не е категорично. Те не, те не казват, че трябва да се непременно да се наложи забрана. Те казват, че има, ар, има аргументи и казват, че трябва да се правят допълнителни изследвания, да се види до каква степен а, страдат клонираните животни и така нататък. Благодаря ви. Er Благодаря ви. Господин Лиза не слушаше отговора, но така че не, повтар, не, не поставите от, отново въпроса. Така, приключихме с точка 19. Минаваме към точка 20. Делегацията в Вашингтон. И трябва да кажа, че беше едно много интересно посещение. Бих искала да благодаря на секретарията за организираните срещи в Сената, Стопанската камера, представители на неправителствени организации. Нещата много са се променили, откакто администрацията на Обама пое ръководството. Наистина нещата много са се променили. Съединените щати обаче а, закъсняват от законодателна гледна точка за взимане на решение и по въпросите свързани с околната среда. Копенхаген е след няколко седмици. Едва ли много неща ще се променят до тогава, тъй като а, приоритет номер едно е а, реформата на здравната система, а околната среда идва на второ място. Така че не знам дали американците наистина ще поемат конкретни ангажи... ангажименти в Копенхаген, дали самия Обама ще присъства а, на срещата. А, вероятно обаче няма да присъства. в Съединените щати са приели практически подобна на нашата стратегия в областта на възобновяемите източни на енергия, търговията с емисии и дебата, който се провежда в САЩ, наподобява този, който провеждаме тук. Но в Сената ще са необходими 60 от 100 гласа за приемане на законодателство в този смисъл е, има доста противоречиви мнения. Е, има много регионални интереси. Е, има така спорове и несъгласие между различните лобита, включително лобитата на производителите на е, енергия от е, въглища. От друга страна има лобито на, производит... на газопроизводителите, лобито на ядрената енер... енергетика, така че в Копенхаген ще различните интереси ще бъдат представени. В Копенхаген ще се опитаме да постигнем съгласие по основните въпроси и след Копенхаген ще трябва да говорим в единен глас, за да можем наистина да направим нещо с цел борба с климатичните промени. Мисля, че за бъдеще обаче в Америка ще има много промени и ще, те ще отбележат напредък. Благодаря на всички, които а, участваха в тази делегация. Беше много уморително, но и много интересно. Научихме много неща. И сега мисля, че можем да а, има, така маркирахме един а, нова крачка в отношенията с Съединените щати. Госпожа Дебрун, благодаря господин председател. Искам и аз като вас да благодаря на секретарята на комисията. Много беше добра програмата. Много добри срещи, брифинги и подготвителни срещи преди основните срещи, така че наистина секретарятът се справя чудесно. Съгласна съм, че наистина беше много хубава програмата, много важни бяха срещите не само а, в Конгреса, Конгреса и Сената, но и е, Държавния департамент, Министерство на енергетиката, както и някои от основните неправителствени организации в областта на екологията бяха наши събеседници. Особено интересна беше дискусията, която е, проведохме с партньорството за действия за борба с промените в климата. Пет големи корпорации и екологични организации формират това партньорство е, значи имате неправителствени организации от една страна и е, от друга страна предприятия, големи предприятия, индустриални, които биха искали е, да се предприемат действия за борба с промените в климата. Нещо, което в Европа не е така познато. Изключително интересен е начинът по който те си съдействат и го правят, за да оказват положително влияние върху развитието на законодателството. Мисля, че много интересно беше както каза председателят, да се усети, да се усети осезаемо този нов подход. Аз миналата година бях в Вашингтон в делегацията на Европейския парламент като делегацията на Европейския парламент за борба с промените в климата и сега е много ясна промяната. Много ясна е промяната между администрацията на Обама и администрацията на Буш. Но разбира се, не по-малко ясно е, че поради сложностите в американския законодателен процес можем в Копенхаген да стигнем до цифри различни от тези, към които се стремим. Сега ние искахме да се срещнем с максимален брой хора, които ще бъдат от Съединените щати в Копенхаген. Не зная дали имаме някаква гъвкавост, когато секретариатът организира пътуване, но като се има предвид размерът на делегацията, броят на членовете в нея, много добре би било, ако поне двама души, които бяха заедно с нас във Вашингтон, могат да дойдат и в Копенхаген, защото това много ще помогне на отношенията там и на връзките между делегациите. Мисля, че освен това е полезно за нас да продължим ежедневно да получаваме информация. Ние вече като се върнахме, получихме някаква информация, но е добре да продължим да я получаваме ежедневно. Какво а, прави администрацията на Обама за финансиране, какви инициативи лансира. Много е важно да а, имаме такава информация, независимо от факта, че Съединените щати и Европейският съюз може би имат своите различия. Би трябвало САЩ, Европейския съюз и големите индустриализирани страни да положат усилия да бъдат единни, що се отнася до целта от 2 градуса ограничаване на промените в температурата до 2 градуса. Председателят, много малко време имаме, но тук колегата поиска думата. Благодаря. Ще говоря на гръцки. Е, искам да благодаря на секретарията за прекрасната а, работа, която свърши по организирането на това пътуване и искам да кажа, че ние бяхме страшно впечатлени от промяната на тенденциите в Съединените щати след влизането, а, след идването на президента Обама. Сега се е, обмисля промяна на законодателството, за да може да се е, вземат мерки за намаляване на емисиите на газове с парников интек ефект. И позицията на САЩ в Копенхаген ще бъде различна, но преди това това трябва да бъде ратифицирана от Сената. Това е, може би, най-трудната операция. Възможно е Съединените щати да се включат в едно международно споразумение, но това ще стане, ако и всички останали е, важни е, актьори по света приемат да подпишат такова споразумение. Други няма желаящи да се изкажат. Е, ще видим как ще пред... поступим за делегацията в Копенхаген ще. Така или иначе, там ще обсъдим всички тези теми, но този дебат няма да приключи там. Благодаря на всички за участниците, на преводачите и до 30 ноември, когато ще бъде следващото заседание.